които загиват при изпълнение на служебния си дълг. Трябва да помислим за всички, които загиват на работното си място всеки ден, тъй като работодателите им не им осигуряват необходимите и здравословни условия на труд. Е, е, Дами и господа, искам да привлека вниманието ви върху важен въпрос проекто календара за заседанията за парламентарната 2011 година е изготвен. Трябва да го приемем. Искам да ви напомня, че председателския съвет на заседанието си на 22 април 2010 година прие проекто календар на заседанията. Вие разполагате с този проект в вашите документи. Гласуването по този проект ще бъде във вторник до 12 часа на 18 май можете да внасяте предложения за изменение, т.е. утре до 12 часа на обяд. Това е проекто календара за парламентарните сесии през 2011 година. Гласуването ще бъде на 19 май в сряда. От Европейската народна партия получих молба за назначение в междупарламентарни делегации. Те ще бъдат записани в протокола. Ако не се получат възражения, тези назначения ще бъдат считани за потвърдени. Господин Золтан Балцо и господин Пал Шмидт, наши колеги от Европейския парламент, ми информираха писменно че мандатите им в Европейския парламент са прекратени, тъй като са избрани за депутати в Унгарския парламент. Парламентът отбелязва това и съгласно член 7, втори параграф от акта за избор на евродепутати чрез преки избори, съгласно член 4, точка 4, втора подточка от правилника Техните места се увакантяват от 14 май 2010 година. Подпис на актове, прияти в съответствие с обикновената законодателна процедура. Искам да ви информирам, че в вторник ще подпиша 7 акта по обикновената законодателна процедура. Заглавията на тези актове ще бъдат включени в протокола от това заседание. Сега преминаваме към проекта за дневен ред. Сгодния за артикулен 100. На 12 май 2010 по правило 137 е, ви е раздаден. Получих писмо от колегата ни, господин Карло Касини, председател на Комисията по конституционни въпроси, който моли от името на комисията е, на ЕКОСОК и Комитета на регионите да, бъдат, е, да бъде взето мнението им по регламента за гражданската инициатива, във връзка с 304 37 е, от е, договора за функциониране на Европейския съюз. Гласуването по тези две молби за консултации ще се проведе в сряда по обяд. Има ли някакви коментари по това? Не виждам желаящи да искат да вземат думата. Благодаря. Дами и господа, сега е, да минем към е, приемане на дневния ред. Няма молби за изменение на дневния ред за понеделник и вторник, но за сряда е, НП, групата на НП, помоли да се включи гласуване за, по доклад на господин Черневски за освобождаване от отговорност за бюджета на съвета 2008 от името на НП и групата ще е, чуем сега госпожа Греслер. Имате думата, госпожа Греслер. Благодаря, господин председател. Съветът днес е, отговори на останалите неотговорни въпроси на Исманското председателство. Това отговори на своите задължения и можем да приемем, е, да гласуваме по доклада. По доклада и е, наистина можем да преговаряме за освобождаване от отговорност за този бюджет, така че да може второто голямо е, важно условие да бъде е, е да, да бъде изпълнено и да бъде проведен съответния контрол, така че ние препоръчваме да гласуваме за приемането на това, включването на тази точка в дневния ред, е, а иначе резолюцията ще разгледаме в, на пленума през юни. Благодаря. Тези, които са за. Господин Свобода. Да, съвсем накратко. Аз съм съгласен с това предложение по горе споменатите причини. Е, мисля, че е, това е добър знак е, от към съвета, именно признак на, на знак на, за прозрачност. Затова смятам и препоръчвам да се приеме доклада. Някой да е против? Против това предложение? Господин Страс, имате думата. Аз съм изумен. Е, не мога да повярвам, че двете най-големи групи не дават възможност да се гласува по този доклад на заседанието на координаторите. А, аз всъщност а, а, присъствах на комитета за бюджет и, бюджетен контрол, видях документите тази сутрин, изчета ги внимателно, няма а, анекс, всъщност а, има анекс, който е идентичен с този, който получихме 10 март. Тоест нищо не се е променило. И аз препоръчвам да гласуваме против доклада на Черневски по тази точка от дневния ред. Според мен, е, мисля, че казвам нещо съвсем ясно. Е, съвета просто е, объркват нещата тук и ни разиграват. А сега можем да. А сега трябва да гласуваме. Тези, които са за предложението на НП, да вдигнат ръка. Тези, които са против, въздържали се. Благодаря. Приема се. Тоест, гласуването по доклада Черневски ще се състои в сряда. Крайният срок за подаване на изменение, предложение за изменение е втори, 18, вторник 18 по обяд. В сряда, също така, групата на НП помоли доклада на Едит Бауър за организация на работното време на, на лица, които изпълняват, е, които работят по пътищата, да бъде е, преместено, отложено за следващото заседание. А сега давам е, думата на госпожа Бауър да направи своето предложение. Госпожа Бауър, имате думата. Благодаря, господин председател. На 22 март в секретарята на комисията по е, заедостта, когато е, поисках е, въпроса да бъде внесен на пленарното заседание през май, ми отговориха, че на 28 април, когато е гласувано в комисията, Съответно е дата твърде късна, за да се разгледа въпроса на пленарно заседание. Необходимо е да изтече един месец за охлаждане, както се казва. Председателския съвет, вероятно по предложение на социалистическата група, е взел решение да внесе въпроса на пленарно заседание, независимо от неизтеклия срок – Политическите групи обаче все още не са имали възможност да оформят своите становища по този доклад, не са имали време да го обсъдят. Ето защо аз настоявам доклада да бъде отложен за пленарната сесия през юни. Господин председател, е, е, колегата Бавар, която всъщност аз е, ценя, не спомена, че доклада е отхвърлен. Така че колегата Бауър забрави да спомене, че тя има контакт с, поддържа контакт с съвета по доклада, а това не е всъщност нормална парламентарна процедура, не е начин на действие. Така че аз съм против това той да бъде включен в дневния ред. Благодаря. Забравих да попитам е, е, някой, който подкрепя предложението за. Да, благодаря, господин председател. Наистина, това е предложение, което излиза от съвета. което минава през комитета по заетост, комисията по заетост, но имаме традиция в парламента за един период на размисъл от един месец, така че да се подготвим добре за, за е, следващата пленарно заседание. Е, и тук обичайната е, практика на парламента е нарушена. Просто наистина необходимо е време да разгледаме въпроса на спокойствие. Не можем да го направим от днес за утре. В това съм съгласен с докладчика. Благодаря сега да гласуваме. Който е за предложението да се отложи гласуването, против. Благодаря. А сега ще е, проверим по електронен път гласовете. Е, откривам електронното гласуване. Край на гласуването. Край на гласуването. 158 за, 137 против, 7 въздържали се. Приема се. Дебата по доклада Бауър се отлага е, за е, допълнителна бъдеща е, малка сесия, частична сесия. Четвъртък. НП, групата на НП помоли дебата за четвъртък след обед за е, Преднестровието да бъде преместено е, и заменено с положението в е, Тайланд. Тоест, вместо да обсъждаме е, е, е, арестуването е днес Варданян в Преднесовието. Вместо това е, ще е, проведем дебат за положението в Тайланд. Господин Преда ще ни запознае с темата. Имате думата, господин Преда. Благодаря, господин председател. помолих да се замени дебата по положението на е, арестования журналист е, незаконно, незаконосообразно. Е, да бъде заменен тази тема с дебат по Тайланд, отчитайки задълбочаване на кризата в Тайланд, драматичното развитие на събитията в Тайланд. За това ще помоля колегите от всички политически групи внимателно да се запознаят с положението в Тайланд, за да се подготвят за дебата. Сега е, някой, който подкрепя това предложение. Кой подкрепя предложението? Това беше всъщност обяснение на предложението. Е, имате думата за подкрепа. Благодаря, господин председател. Положението в Тайланд се влушава ежечасно. Застрашени са е, животи, изглежда темата е много по-важна за един е, извънреден дебат в парламента в четвъртък. Същевременно е, вносителите на е, темата за случая господин Барданян в така наречената държава Преднестровие, Транснестрие, би трябвало да бъде отложено, така че аз наистина е, също подкрепям предложението да бъде сменен е, тази тема с е, положението в Тайланд. Господин Сперони против. Благодаря, господин председател. Независимо какво ще разискваме и какво ще решим тук, дали ще говорим за Тайланд или Преднесровието, нищо не променя същността на дебата ни. Благодаря. Сега гласуваме, които са за предложението